I think there are limits uh, for those who have come in terms of waiting for the others, so I would like to start our meeting. бих искала да започнем нашето заседание. Започваме с осма точка от дневния ред, който е проекто доклад от е, господин е, Консолино относно приносът на градското преустройство за економически растеж в рамките на политиката за сближаване на Европейския съюз. Имате думата, господин Консолино. Си. Sí. Е, molto рапидаменте. Благодаря. Съвсем накратко. Историята на Европа е всъщност историята на Севиля. Историята на Европа е историята на градовете й. Две трети от населението в Европа живее в градовете. Те са и сцена на економически кризи, на всякакви проблеми, но в същото време са градовете, които ще играят много важна роля за решаване на държавната криза. Затова ние трябва да се здобием с европейска политика за града. Днес не разполагаме с такава. Днес нямаме правно основание, не разполагаме с такова, което би ни позволило да осъществим програма за възстановяване на градовете. Не разполагаме също така и с политика за ресурсите. Политиката, която би могла да бъде полезна за градовете – Темата, която представя, представяме чрез този доклад, е именно темата свързана с необходимостта от правно основание, за да осъществим такава политика, фокусирана върху градовете. Ето това е първата цел, която аз ви предлагам. Да осигурим приемственост в нашата работа, да дадем бъдеще на подобна политика – ако щетем наистина, че тази политика е отрешаващо значение за Европа. Второ, освен въпроса за градовете, съществува и друг проблем, свързана е с преквалификацията на, на статута на градовете. Така или иначе, е, имаме такива политики, обаче сме стигнали до един определен етап – етап, в който трябва да определим по-амбициозни цели. Става въпрос за кризата в жилищата, става въпрос за проблеми с околната среда в нашите градове, става въпрос за необходимост от повече услуги, от повече техника, от повече материални блага, с които трябва да разполагаме в нашите градове. Проблема за предградията също в предградията се комбинират много проблеми, свързани с, с население, с социални конфликти. Там се изострят проблемите. Така че днес градското преустройство наистина трябва да представлява за нас голям приоритет, по който да се съсредоточим следващите години. Освен това, градовете трябва да се разглеждат като всякаква инфраструктура. Те представляват една невероятна инфраструктура от материална гледна точка. И в светлината на тази констатация наистина ни трябва план за такова преустройство с европейско естество, европейски характер. проектите, свързани с облигации, наистина това, за което говорим днес много, могат да допринесат за тази политика. Ето това е в сърцевината си смисъла на моя доклад. И сега ще заключа. Значи, от едната страна ще ни трябва правно основание, което да ни осигури приемственост в провеждането на политика и от другата страна трябва да разгледаме градското преустройство за економически растеж това ще бъде наистина основата на нашата политика за растеж, за да се преборим с настоящата криза. От години вече сме затънали в кризата и този въпрос за градското преустройство е свързан много пряко с економическия растеж. Знаеме каква криза имаше с жилищата, така че именно този въпрос за градското преустройство може да ни позволи да разгледаме нещата по тъгъла на економически растеж и на социалните реформи. Може да ни позволи да създадем работни места за младите. Ето това е в основни линии смисъла на моя доклад. И много ми се иска да не става въпрос за някакъв изолиран епизод в нашата работа. Иска ми се да захраним пътя на една благоприятна политика за градовете в Европа. Благодаря ви. Thank you very much. Е, Ерминия Мацони. Благодаря. Арминия Мацони не е тук. Господа Мадански нищо. А вие, госпожа Дели, сега имате думата. Благодаря на докладчика за представянето на доклада. Това е тема, за която знаем много добре, че ще се засилва, ще има все повече значение за бъдещето. За сега наистина не разполагаме с никаква основа, с никаква чернова. В крайна сметка нямаме и текст, така че не можем да внасяме изменения, но аз съм убедена, че когато говорим за градско измерение, трябва наистина да отчетем всички аспекти на града. Тоест, да се съобразим с логиката на близостта, защото в момента ние изграждаме града на 21 век. Близостта е един от ключовите елементи в случая. Когато говорим за нещо градско, никога не трябва да вкарваме в конкуренция селското и градското измерение. И много често забравяме около градското, край градското. Във всеки случай това е доклад, който аз ще разгледам много внимателно, защото това са теми, по които работя доста отдавна и с голямо удоволствие наистина ще захраня е, този доклад с конкретни предложения. Благодаря. Е, I understand that Cornelia... Е, също разбирам, че госпожа Ернс не е тук. Бласък имате думата вие. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената ми дума. Аз също бих искал да кажа, че темата е изключително важна. Необходимо е градовете и а, агломератите да бележат ръст и през следващия период трябва да следим предизвикателствата, пред които са изправени нашите градове. По отношение на економиите, градовете имат голяма възможност да реализират економии на гориво. Например, когато става въпрос за екологосъобразни системи за транспорт, за отопление, за електричество. Необходимо е да се намери добро решение, но трябва да работим съвместно в тази посока. Трябва да се обърнем към националните асоциации, които представляват е, градовете и също така да работим съвместно с Eurocities е, на общностно ниво. Всичките конвенти на кметовете, например, и други подобни форуми следва да бъдат използвани. Що се отнася до бъдещето на помощта на структурните и кохезионния фондове? Трябва да гарантираме такова развитие, че градовете да имат правото на глас, когато става въпрос за финансиране. Благодаря, благодаря. Госпожа Маритера Санчес. Мерси bien, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика за внесените уточнения. Искам и се да не пропускаме, че става въпрос за економически растеж и градско преустройство. И така, кои са приоритетите сред всичко това, което се очертава в момента около политиката за сближаване, които наистина ще послужат за економически растеж? Това е наистина въпросът, с който трябва да се занимаем. Сега чух какво каза колегата току-що и съм съгласна с факта, че той говори за съществуващите асоциации, сдружения в, по цяла Европа. Сдружения на градове. Разбира се, ние ще говорим не само за градовете, но и за такива ансамбли, такива комплекси от градове – и ни се иска да се опрем на онези от тях, които наистина разполагат със сериозни данни и със сериозен опит вече в тази област. Освен това, искам да се обърна и към докладчика. Ставаше въпрос за правно основание. Е, искам е, малко пояснение тук. Аз не разбирам точно какво означава това да се снабдим с правно основание. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Yes. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σίγουρα η παρέμβαση της πόλης ε, μπορεί να έχει αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα. Благодаря. По отношение на градовете, мога да кажа, че приноса в тази посока може да играе голяма роля, особено когато има криза. В някои случаи градовете се подценяват но те биха могли да бъдат двигател на промяната. Така че аз вярвам в европейския подход. Мисля, че за нас е много важно, както по отношение екологията, развитието, необходимо е да намерим точната роля на градовете. Също така, темата свързана с заетостта е много важна. Могат да се създадат много работни места. Необходимо е да подходим и гъвкаво. В крайна сметка най-важното е как можем да допринесем за развитието на обществото, говорим за приноса, за асоциациите. Това са много важни аспекти, които не бива да забравяме. После промяната в климата, емисиите, замърсяването. Толкова много са областите, в които можем да реализираме напредък, за да можем да гарантираме устойчиво развитие на градовете. Имам големи проблеми в градовете по отношение на енергията, например, особено в Южна Европа. Освен това, има и голям проблем с безработицата. На практика всеки трети човек е без работа в юга. 33% вече е безработицата в Гърция и това води до влушаване на економическото положение в градовете, особено в техните центрове. Това е въпрос, който, на който трябва да обърнем сериозно внимание. Освен това, технократския аспект на проблема също трябва да бъде разгледан. Трябва да разглеждаме демокрацията, а не технокрацията, когато разсъждаваме относно развитието на градовете. Ние, като политици, трябва да участваме съвместно с взимащите решения, за да може в крайна сметка да има една спойка при решаването на проблема и да се включват и гражданите в този процес. Това е много важен въпрос. В противен случай просто сме подложени на спекулативни атаки отразихме онова, което се случи с банките напоследък, но нека да видим какви са условията. Трябва да създадем правилните условия. Необходимо е да има гъвкавост. В някои случаи гражданите просто не могат да участват. А те биха могли да бъдат много активни, когато става въпрос и за инвестиране. Те биха могли да се възползват от тези инвестиции а не само да страдат от негативните последици. Така че от социал-економическа гледна точка има много какво да направим. Благодаря. Благодаря. Желая ли някой друг думата по тази тема, свързана с градовете? Да. Няма. Добре. Не зная дали от комисията желаете думата. Имате я. Благодаря. Добър ден. Само няколко думи. Комисията приветства тази инициатива и споделя проблемите, които са засегнати. Някои от тях са основни принципи, в които, на които се основава Фонда за регионално развитие, що се отнася до градовете. Участието на всички местни участници, на всички нива на управление, участие на гражданите. Комисията много отдавна работи по развитие на градската среда, по развитие на градските политики и това всъщност е компетентност на държавите членки. През последните 20 години обща методология е разработена за градско устройство, насочено към устойчиви стратегии за развитие на градовете. Започна с пилотен проект – между 89-93 година и има и програми за инициатива между градовете с цел развитие на градските условия и това започна от 1994 година, продължава до днес. В бъдещия период Интегрираните системи са ключове, е, от ключово значение за постигане на целите Европа 2020. Е, с готовност ще участваме в подготовката и за приключването на този доклад. Благодаря. Благодаря, Сантьяго. Не зная дали госпожа Мацони би желала да вземе думата. Пет минути имате. Благодаря. Искам да се възползвам наистина от тази възможност и няма да злоупотребя само една минута, за да подчертая положителния подход, според мен, на това предложение. Това предложение наистина е много уместно в момента. Мисля, че в първата част на предложението наистина ни се напомнят съвсем удачни проблеми, Единственото, което бих предложила на докладчика, чрез изменение, разбира се, всичко зависи от това как ще се организира работата с докладчиците в сянка, но единственото нещо, което ще предложа е да обърнем реда в последната част, защото според мен е много важно да включим зелените цели, в крайна сметка – съвместимостта с целите свързани с околната среда. Тоест системата за обработката на отпадъците. тази система именно трябва да заеме подобаващо място. И за това трябва да се спомене тук, според мен. Още нещо, аз бих настояла повече на политика насочена към градовете. Това е важна отправна точка, според мен, за растежа изобщо и за насърчаване на всички тези мерки за излизане от кризата. Но това трябва да са политики, които да не изключат нищо и никого. И бих подчертала именно връзките с крайградските райони. И е много важно именно в това предложение да изпратим едно послание – а именно посланието, че градовете представляват двигателния момент, двигателната сила, която трябва да включи всички. Защото в крайна сметка не трябва да се примиряваме с свръхнаселени градове и с обеселени крайградски райони. Благодаря. Сега бих желал да дам думата на докладчика. Господин Коцелино, желаете ли да се изкажете отново? Вижте, аз мисля, че разполагаме с достатъчно време до септември месец, защото това е първоначалният етап. Можем да започнем разискванията през юли. Всеки може наистина да направи своя принос. Аз ви насърчавам. Но нека да уточня. Няма някаква единна стратегия, няма една глобална стратегия в Европа, свързана с градовете. Разполагаме с специфични политики, които доста често се съотлучават върху държавите, върху фондовете на тези държави по градските политики. Така че точно за това ние предлагаме тази тема. Да разполагаме с правно основание, за да стартира една такава европейска политика на градовете. И за да бъдем малко по-едини, да може Европа наистина да има възможност да предприеме мерки. Всичко, което отчух, разбира се, тук е много важно, отрешаващо значение и действително заедно ще трябва да съберем всичко това, да го комбинираме и да изработим текста. Благодаря. Колеги, тъй като днес нямаме вписан вид, вид доклада, казаха ни, че не е дошъл от Люксембург, ще продължим дискусията, а през септември ще получим доклада и след това ще отворим дневния ред за изменения. Така че през септември ще чуем отново от господин Коцолино. И сега следващата точка от дневния ред, която доста отложихме. Някои от вас може би си спомнят, че мислихме за правната рамка на политиката по сближаване, така че да покрива тя и трудния а, въпрос, свързан с а, жилищното настаняване на маргинализираните общности, по-специално ромската общност. И това е една нова добавка към бъдещата политика. Вжевременно държавите членки, които, за които ромския въпрос е част от политическия дневен ред, са приели национални интеграционни стратегии, стратегии интегрирани на европейско ниво и жилищното настаняване е един от въпросите, който може да допринесе за интегрирането на стратегиите за интегриране на ромите. Мисля, че това е точната точното заглавие. Днес с нас е Александър Столакис от, от Европейската комисия, Генерална дирекция регионална политика, координатор именно по въпросите свързани с жилищното настаняване в рамките на Европейския фонд за регионално развитие. И аз а, искам да му дам направо думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност а, за да докладвам. Наистина преди две години беше одобрено това изменение и малко по-късно господин Ван Нистерой каза, помоли Генерална дирекция регионална политика да а, поговори за а, този въпрос и днес Генерална, а, Генерална дирекция регионална политика откликва на тази молба. И сега, след като получихме този нов инструмент, този нов механизъм, имаме два императива. Единия да можем да използваме веднага средства от настоящия програмен период. Това беше една основна част от а, нашите задачи. А другият момент, както вие самата казахте, е да се включи жилищното настаняване бих казал, не само да се включи, да се постави в центъра на тези национални стратегии за интеграция на ромите. Не мисля, че сме постигнали това на този етап, но се надявам, че ще успеем. И така, решихме а, да се а, работи целенасочено а, с няколко държави, за да се осъществи този член 17.2. И както може би предполагате, Румъния, България, Унгария, Словакия, Чехия и Гърция, както и Франция. Франция, според нас, е много важна целева държава и аз ще се върна малко по-късно на този въпрос. Също така работихме колкото е възможно по различните нива. Първото ниво е изключително важното вътрешното ниво. Службите на комисията да се информират за този механизъм, какво представлява и най-вече необходимостта от интегриран а, подход и а, същевременно осъществяването на вътрешна координация в комисията, най-вече между социалния и регионален фонд, фонда за регионално развитие и Европейския социален фонд. Работихме на местно равнище, регионално, национално ниво с международните организации. И то по начин, който ни позволи да дадем доводите за това как този нов механизъм е един конкретен начин да се осъществи нещо, което много често сме чували и аз самия, който работи в, в тази област и ромската интеграция, а, съм чувал безброй пъти, а именно, че нищо не може да сработи. И така, една важна част от нашата стратегия беше също така и идентифицирането на общините, където местните власти и гражданското общество ще са готови и а, способни да се включат в подобни интервенции, свързани с жилищното настаняване. Проведахме тематични а, посещения на място с местните власти, с гражданското общество и това е една основна част от нашия работен метод. Разработихме действително много сътрудничество имахме с гражданското общество, с местните власти. Те показаха много ясно, че интегрирания метод не е а, един размер, който може да пасне на всички, а просто е метод и трябва да се адаптира в различните ситуации, в различната местна среда и обстоятелства. Така че няма как да говорим за един единствен модел, който ще проработи навсякъде. Интегрирания метод, интегрирания подход особено с този елемент за участие, може да даде отговор на някои от предизвикателствата. И накрая работихме с национални и международни а, организации. Както знаете, националните организации не са винаги най-отворените към темата, свързана с интегрирането на маргинализираните общности, но трябва да призная, че особено посредством последователната работа на комисията, особено конкретно в четири държави, с редица посещения по темата за ромската интеграция, успяхме да осъществим напредък и там. И така, първите резултати, ако ми позволите, бих казал, че има три групи държави. Първата група е Франция и България. Единствените две държави, в които вече има модификации на оперативните планове в случай на България – има процес на покана за изразяване на интерес. Бургас, Видин, Дупница и още една община, четири общо са избрани. 10 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие са заделени за тези операции и още толкова приблизително от Европейския социален фонд. И така в България има процес, който се развива. Франция няма централизиран процес по същия начин, макар че а, имат много добре развито осъществяване на информацията, как се осъществява член 7.2, особено във френския контекст, така наречените Жон де Вояж и мигриращите роми, както се наричат при тях. Шест региона на Франция вече са модифицирали своите оперативни планове. 10 проекта се а, осъществяват. Единайсет региона са изразили интерес. А, раз, заделили са предварително 20 милиона евро. Така че а, бих казал, че тези две държави, България и Франция, са най-напред по пътя. Следват е, една друга, друга група държави Словакия, Унгария и Гърция, където първите две покани за предложения за проекти за пилотни интервенции се а, е, осъществяват. А, е, заделени са средства. И това, вероятно, ще доведе до резултати до края на годината. Гърция работи по един много интересен модел на териториално равнище с два пилотни региона. Това са а, Анатолия, Траки и Тесали. Те също така са в процес на заделяне на средства от Европейския фонд за регионално развитие и модифициране на оперативните програми. И накрая имаме две е, държави, или по-точно един град и една държава, които са особено интересни. На първо място Острава в Чехия. Острава е единствената община, която е поела инициативата след нашето посещение съгласи се да приеме една много амбициозна интегрирана програма, която ще покрие между 6 и 8 хиляди маргани... маргинализирани лица в 10 а, квартала и са заделени общински средства, за да се подкрепи тази програма. И бих казал, че Положението е много е интересно и работата е много напреднала. За съжаление, има а, известна неохота от страна на органите по управление при одобряването на тази програма. По същия начин в Румъния там бих казал, че положението е още по-неотложно и там четири общини, четири големи общини, Браила, Лаци, Букурещ, една част от Букурещ и Клюж. Много интересен случай е този последния с най- сериозните ситуации в Европа в това отношение. И успяхме да говорим с общините, с местните власти. Както знаете много добре, местното гражданско общество винаги се включва а, програмата за развитие на ОНЕ и другите програми. И сега, въпреки посещението от наша, нашия комисар, той спомена също това, въпреки писмото от нашия генерален директор, на този етап има една съпротива, бих казала. Много съжалявам за това и наистина бих апелирал към вас, колкото е възможно да ни помогнете. И така. Това е ситуацията, малко или много, от първите резултати. Бих могъл, вероятно, съвсем набързо да ви дам а, първите полуки, да кажем, от положителна гледна точка. Имаме много важно въздействие от експлицитната подкрепа от страна на Европейския съюз за включването на ромите и най-вече жилищното настаняване. Това постигна една голяма промяна в гледището и посланието на европейската рамкова политика. След това, на местно ниво има истински интерес. А, не разбира се навсякъде, но когато има интерес, то е истински и важно е мобилизацията а, на гражданското общество, най-вече ромското гражданско общество, отдолу нагоре. А, има експертиза, но тя е доста оскъдна, трябва да я съберем. И накрая има потенциал в местните администрации, но те имат нужда от техническа помощ. И съществува един съвсем реален проблем с достъпа до техническа помощ. И това е ключов момент, ако искаме да напреднем и да подпомогнем местното ниво за създаване на добри планове, иначе няма как да проработи а, всичко това. Трудностите, разбира се, аспекта свързан с дискриминацията, изключването, най-вече самото ромско, а, самата ромска общност, Както знаете по-добре от мен, дори проблем е съчетаемостта на различните финансови инструменти, за да се постигне една интегрирана дейност, необходима е гъвкавост. Това само по себе си създаде един много секторен подход в националните администрации. Това е част от трудността да се въведат всички тези идеи на интегрираните проекти. Има най-общо липса на знания как се разписват дългосрочни проекти, тъй като тук имаме програми, които не са тригодишни годишни програми. Ние трябва да излезнем от тази рамка на трите години. Не само първите 10 години от първите 10 годишни стратегии ще се покриват, но със сигурност още 10-20 години след това. И накрая има един страх при а, общините, властите на местно равнище, което ще се вижда и в, ще се вижда все повече а, от териториална гледна точка Общините, които са отворени, които постигат положителни а, резултати, например в жилищното настаняване, често се страхуват да приканят групи отвън. Това е проблем, с който можем да се справим единствено по отношение на териториалното сближаване и по-конкретно, що се отнася до ромската общност, да работим на ниво селски райони. Знаеки, че в повечето от тези държави повече от 50% са селски райони. Ето защо ние сме винаги апелирали и апелираме а, за модернизирането на селските райони, както а, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, да се използва и този механизъм за разрешаване на тази конкретна ситуация. И накрая ясно е, че жилищното настаняване като един изключително местен въпрос именно на место равнище трябва да се работи. Подготовката на каквато и да било програма трябва да се основе на подготовка както на бенефициерите, така и на по-широкото общество, така че да се вижда като процес на развитие, а не някакъв а, а, социален проект или някакъв вид а, благотворителност. И в този смисъл интегрирането на маргинализираните общности не е просто отлагане на проблема. В този смисъл ще видим как на местно равнище економическите дейности, които се генерират от жилищното настояване и съответната инфраструктура, ще бъдат от полза за тази целева група от самото начало Като част от тази целева група ще влезне в основната економика именно посредством тази дейност. Благодаря. Това беше наистина изключително интересно изявление и информацията, която ни предоставихте, беше много е, полезна. Освен това, я представихте по един много, през една много лична перспектива. Сега господин е, Ван Нистеро има думата. Благодаря titel van het. Uh... Благодаря ви. Наистина бях доста очуден от заглавието, защото тук се говори за въпроси, свързани с жилищното настаняване. Значи можем да вкараме всичко тук. А всъщност става въпрос за уязвими групи. И затова бях малко очуден. Говориме за жилища, а всъщност ние говорим за един много по-деликатен въпрос. Много благодаря за представянето на темата, но всичко това ме кара да ви задам няколко въпроса. Всъщност, искаме да подпомогнем проблемите в Куш. От страна на гражданите там има въпроси. Искат да знаят точно какво се случва. И вчера с координаторите обсъдихме възможността да изпратим наблюдатели в Клуш. Наистина това ви предлагам да отидем в Клуш. Защото наистина ми се струва, че сме в безисходица тук. Ще ви кажа по-конкретно. Има хора, които са много далеч от града, които живеят близо до сметища и трябва да сме готови да дадем на тези хора нов шанс. Сега ще построим нови жилища, но ще бъдем ли готови да ги пуснем в тези нови жилища? когато изграждаме политики, трябва да изпращаме послания към гражданите и в този процес ми се струва, че наистина трябва често и да се ходи по места. Във всеки случай е добре Европейската комисия да бъде готова да съпътства тази стратегия и тази интеграция. Това е положително. Аз писах на Европейската комисия, за да питам докъде са стигнали нещата. Получих отговор – но честно казано, не знам какво да направя с този отговор. Този отговор е без начало, без край. И общо взето ми се благодари и нищо повече. И нищо, кой нищо не знае за изпълнението. Като си има предвид, че 70% от ресурсите, с които разполагаме, ще бъдат предоставени за именно такъв вид инициативи, трябва да си зададем някои въпроси. И въпросът, който аз искам да задам е дали в новия регламент за периода 2014-2020 година, наистина ще разполагаме с правилните инструменти. Дали действително ще бъдат правилните фондове, социален фонд, фонда за регионално развитие, дали тези фондове ще ни помогнат да направим нещо по-добро, дали ни трябва по-централизирана координация, дали сме разписали точните отговорности на точното равнище. Съществуват местни отговорности, вярно е, но дали трябва да разпишем няколко етапа в този процес. И вашия опит показва, че имаме нужда от интегриран подход, че имаме нужда също от включване на местните органи, на лицата, които вземат решение на местно равнище и за да можем наистина да постигнем целите и да предоставим правилните средства на правилното място. В крайна сметка сме свидетели на абсолютно неприемливи ситуации през последните години, които наистина не са съвместими с всичко, което сме замислили в рамките на стратегията за интегрирането на ромите. Така че трябва да имаме някаква отправна точка. Мисля, че е много важно това, което обяснихте тук. Ние в НП приемаме тези въпроси много сериозно установяваме, че в тези целеви държави наистина има стратегии, наистина са приспособени някои е, инструменти, но, за съжаление, няма достатъчни резултати. И в случая в Румъния е, е точно така. Така че взели ли сме достатъчно добри решения? Дали всичко това се е отразило в новите фондове, в новия социален фонд? Защото ако не е така, наистина ще трябва още да работим, ще трябва да преговаряме с съвета, ще трябва да седнем около една маса и да преговаряме. Знаете, че имаме доклад по тази тема, докладчикът е тук и бих искал да разбера дали не трябва да задълбочим сътрудничеството и координацията. Не е късно все още. Благодаря. Благодаря, Джебласък. Благодаря. Сегашното предложение по отношение Европейския фонд за регионално развитие твърди, че Подкрепата за жилищното настаняване е част от общата ни политика за намаляване на въглеродните емисии. И искам да ви е, запозная с нашето становище. Първо, трябва да се насочим върху енергийната ефективност, където има голяма възможност за нови економии. И втората област е подкрепа за жилищното настаняване, особено за уязвимите групи от населението. Проблема тук е как да се осигури достъп до жилища именно за тези уязвими групи, как да подкрепим възможностите за осигуряване на жилище под найем. Защото, разбира се, достъпа до финанси е нещо много важно, що се отнася подобряване мобилността в Европа. Въпросът ми към комисията е, не трябва ли да обърнем внимание именно на това жилище под найем? Благодаря. Благодаря, Виктор Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Дискусия е часта Бих искал да приветствам факта, че провеждаме такъв дебат. Той е съвсем уместен навременен, защото ни предоставя и доста добра картина на настоящото положение. Но дебата ни показва, че имаме още много работа и то в близко бъдеще. Аз съм европейски депутат от Румъния и трябва да ви кажа, че проблема с жилищното настаняване е само една много малка част от е, общия проблем за ромите, защото това е само видимата част на айсберга. В момента, в който построим жилището и се предостави на е, роми, остава проблема с устойчивостта и интеграцията във времето. Как тези, които ще заемат тези жилища, могат да ги опазват, да ги поддържат и да си уреждат сметките за ток. Така че ние трябва да действаме достатъчно е, превентивно, трябва да им осигурим работни места преди това и то в близост до техните жилища. Искам да напомня на господин е, Ван Нистел Рой, че нашата делегация отиде, посети един град в Румъния, където наистина има успешен опит и може той да се пренесе. Там има 900 роми, на които са намерени работни места. Работни места, осигурени от е, немски инвестиции. Така че всички онези, които си представят е, е, разни клишета, когато им се говори за Роми и е, Германия, могат да преосмислят нещата, защото ето, германците инвестираха там и абсолютно всички такива неверни идеи бяха заличени. Именно германци дадоха работа там на ромите. Децата от ромските общности, да не забравяме, нямат достъп до образование. Те не могат да се подготвят за трудовия пазар. И тези граждани именно се превръщат в безработните ни граждани утре. По този начин тези общности представляват огнища за, за безработни. Там се развива престъпността и невъзможността да се интегрират в едно многообразно общество, каквото е европейското общество. Още един пример ще ви дам от Румъния за достъпа към образование. Там има положителна дискриминация за образованието. Т.е. от детската градина до университета има определени места за ромите, за децата на ромите. И въпреки това, Децата на ромите не заемат тези места, просто защото родителите не изпращат децата си на училище. И в заключение искам да подкрепя казаното от господин Цулакос. Последователността и съвместимостта между различните инструменти, които ние използваме. Казва ни се от комисията, че трябва да се съгласуват всички тези инструменти в управлението, допустимостта и финансирането на програмите – едва сега обсъждаме многогодишната финансова рамка за едни и същи правила за всички фондове. Социалния фонд, регионалното развитие, развитие на селски райони, всичко това. Но до 2014 година, когато тези фондове ще станат оперативни, проблемите с ромите ще стават все по-тежки. Така че ние тук именно трябва да насочим нашето внимание, включително и комисията трябва да го направи. И още нещо, ако ние не осъзнаем тази необходимост да насърчим елитите на тези ромски общности, за да могат именно тези хора да поведат общностите си, да ги поведат към Европа на 21 век, мисля, че няма да успеем. Ясно ми е, че в тези общности няма много образовани хора, но ако ние не подпомогнем именно изграждането на такъв елит в тези общности, ако не им позволим на тези елити да станат образци за техните общности, нашите усилия ще останат на празни. Това, което е специфично в тези общности, е, че техните лидери са по-важни и повече се уважават, отколкото всички лидери от външните хора на тези общности. Затова ние няма да успеем, ако ние не успеем да изградим такъв е, елит. Нека да оставим също всички клишета, нека да оставим на страна расизма и всичко това, което познаваме в общества, които много често се заявяват, че са демократични – но всички тези клишета наистина не водят към истински диалог. И трябва да ви кажа, че дори в Румъния много хора, които са част от е, ромския елит, се водят от лични интереси и забравят е, основната си задача, а именно да се позволи е, развитие на ромската общност. Така няма да успеем. Благодаря. Госпожа Дели. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам само да напомня, че правото на жилище е право записано в хартата ни за основните права. И днес, когато погледнем статистиката, а именно във връзка с лошото жилищно настаняване на ромските общности, много често забравяме да кажем, че това засяга най-вече децата, защото когато се говори за лоши жилищни условия, това се отразява пряко на здравето. Това, което трябва наистина да стане ясно, е следното. Вярно е, че има инструменти от 2011 година в рамките на Фонда за регионално развитие, но това, което се прави, не е достатъчно. Във Франция, например, има региони, които са записали тази е, цел в политиките за климата. Всъщност, това, което трябва да се прави в рамките на тези 3% на фонда, е, е просто невъзможно. Това е първия проблем. Втория проблем е, че някои общини използват тези пари за установяване не на жилища, а на терени за настаняване. Защото Франция, например, задължава големите общини да благоустройват такива терени за настаняване, но не и на жилища. Така че виждате, че законодателството е различно в различните страни. В следващия период 2014-2020 интегрираният подход трябва да гарантира непременно все повече синергия между трите фонда социалния, регионалното развитие и развитието на селските райони. Защото вие го казахте, уважаеми колеги. Жилищата са важно нещо, но има и много други мерки, които трябва да съпътстват е, проблемите на тези общности. Заетост и образование. Аз бих казала също абсолютно е, всички е, публични услуги, например водата, защото много тези общности дори нямат достъп до вода. Така че трябва да се създаде такъв механизъм. Това, което липсва днес е една същинска платформа за обмен на добри практики и на опит между общините. Защото аз виждам какво става на френска територия, но и на други територии. Съществуват добри проекти и те наистина действат добре. Обаче общините дори не са в течение на този опит. Така че нека да обединим опита на общините, за да видим как е, един добър проект може да е, се разпространи. И тук искам също да подчертая следното. Вярно е, че жилището представлява един вид компас. Но винаги говорим за изграждането на жилищата, за строежа на, на жилища. А има много райони, в които има празни сгради, има неизползвани офиси от години насам. Нека да се опитаме да ги преустроим. Нека да, те да бъдат на преустроени с съответните норми и да ги предоставим на ромските общности. Благодаря. Уважаеми колеги, да не забравим, че имаме гласуване, което е предвидено за 10.15. Имаме още оратори. Имате думата, госпожа. госпожо. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще започна от там, където спря колегата. Първо, бих желала да поздравя една инициатива и програма в моята държава, която работи добре. Това е програма насочена към ромите. Когато дойде социалистическото правителство на Филипе Гонсалес. Имахме също така и е, местно самоуправление, което преобладаваха социалистите. То беше социалистическо, социалистическо по своя характер. Създаде се програма, насочена към е, е, циганската общност, която даде възможност семействата да поддържат връзка едни с други. По се една активна политика, за подпомагане на а, пътуващите общности. Е, образованието е изключително важна тема. Необходимо е да има също така и достъп до заетостта за тези общностни. Необходимо е да има асоциации, които да са подходящо обучени, за да могат да оказват помощ на тези а, общества. Европейски европейските фондове са изключително важно, е, изключително важни, но те трябва да имат секретарият, който именно да разглежда пътуващите е, общности, за да може да се предостави помощ, включително и техническа, за да може да се изразходва средствата още по-добре. Благодаря. Е, сега следващият оратор. Господин Матула. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Няма да повтарям всичко това, което се чу. Всички тези презентации бяха отлични. Моя колега Бощинаро повдигна интересен проблем и мисля, че е мой дълг да поставя известни рамки на този подход. Ще говоря за това проучване на конкретен случай, за нашето посещение в една многонационална фирма в Румъния, където работят близо хиляда работници от ромски происход. Става въпрос за автомобилен завод. Мисля, че тук се повдига един въпрос. Дали европейските институции не грешат, когато подхождат към е, проблемите на ромите по такъв общ начин. Дали става въпрос за глобален проблем на ромите или по-скоро въпросът е свързан с една определена част от тази общност, само с известен процент от нея. Мисля, че ние продължаваме да говорим по такъв глобален начин – за ромската общност, но по този начин заличаваме всъщност всички резултати, които сме постигали през времето. Защото ромите, които вече са интегрирани, не обичат да се говори за такъв глобален проблем за ромските общности. Те вече са интегрирани отдавна, а ние продължаваме да повтаряме тези проблеми, без да отчитаме вече постигнатите резултати. И още една идея, свързана с жилищното настаняване за ромите и други уязвими групи. Господин Цулакис говори за несъвместимостта между различните финансови инструменти и в частност за трудността на изпълнение на тези фондове, които са предоставят на уязвимите групи. Трябва да ви кажа, че в Румъния, вероятно и другаде, има вече много реализирани проекти от общините, но финансирани от местни средства, от общински средства. Именно защото този механизъм за изпълнение и за освояване на европейските фондове е много сложен. Така че има добри намерения и според мен трябва да се опрости този механизъм на освояване на европейските фондове, ако искаме да напреднем конкретно към едно по-добро положение. Ако не, положението наистина ще си остане същото в Европа и трудностите пред тези общности наистина няма да се разрешат. Благодаря ви за изказаните гледища и ви напомням, че нашите европейски колеги са разглеждали и друг конкретен случай, един комплекс от социални жилища, изграден за уязвими групи, благодарение на местни фондове, а не на европейски фондове. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Чудя се дали господин Цулак е желал да вземе думата накрая. Не се чувствайте задължен да отговаряте на въпросите. Те не са всъщност е, по вашия портфел в никакъв случай, но ако имате коментари, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Няма да навлизам в никакви подробности, само нещо важно искам да засегна. А именно, каква е ролята на жилищното настаняване в целия проблем? То, това решението ли е? не само, че не е единственото решение, но може да представлява и проблем, ако има лошо планиране и имаме твърде много примери в тази насока. Затова призовавам за наистина добра подготовка на проекта призовавам наистина общините да разполагат с необходимото време, за да стигнат до въпросната устойчивост, за която говорим, т.е. да могат да се включат всички останали възможности, за да можем да стигнат до решение какъв тип жилищно настаняване ще даде възможност за социална интеграция. Благодаря, председателката. Колеги, един въпрос. Мисля, че възоснова на тази дискусия всички проблеми, които засегнаха колегите, има два, между другото, именно председателство, предизвикателството да гарантираме, че в новата рамка за кохезионната политика е необходимо да има всички разпоредби, които да гарантират напредък относно интеграцията на маргинализираните общности, ромите в частност. Необходимо е да има интегриран подход, както в селските, така и в градските райони. На втория въпрос, на който искам да ви обърна внимание, е следния. Съгласни ли сте да напиша писмо на, до комисар Хан възоснова на проведената дискусия с въпрос, е, когато се водят преговорите за споразуменията за партньорство, там където съществуват е, идентифицирани проблеми, въпросните проблеми сериозно да бъдат разгледани в тези страни? за да може да се отразят всички необходими условия за подобряване на обстановката. Ако не сте против това мое предложение, аз така ще постъпя. Изглежда никой не е против, така че ще подготвя това писмо. Господин Цулакис, много ви благодаря за вашето изказване и участие. Колеги, сега преминаваме към гласуване. Трябва да проверим дали а, техниката работи. Бихте ли сложили своите карти в машините за гласуване, за да проверим. И така, режим на електронно гласуване. Мигел, мисля, че не е готов, готова системата за гласуване. Моля, проверете и помогнете. So what? So you'll be informing us all the time. The, the, the... Това винаги ни казвате, че все се случва. Моля, информирайте ни по отношение на ЕНП. Знае, че има и друго гласуване, но можем да се обърнем към асистентите с молба да ги поканят колегите. Добре. Сега системата работи. Всички не са гласували още обаче. Не мога да разбера готови ли сте, какво става. Както и да е край на гласуването, по принцип работим и така. Десета точка от нашия дневен ред. Е, доклада на госпожа Перес. Започвам с изменение 77. Against. За, против. И така, още веднъж. Изменение 77. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Уважаеми колеги, в тази зала не знам защо но много зле ви виждам. това. моля ви, когато кажа да гласувате, да вдигате ръка ясно, защото иначе много трудно ми е да преценя. 78 чле, е, му изменение за, против, отхвърля се, компромис едно за, против, въздържали се, приема се. 85-то изменение за, против, отхвърля се, компромис 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против. Още веднъж, за 95, против, отхвърля се, 96 за, против, въздържали се, отхвърля се, 3, компромисен 3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 110 ще променим, ще проверим и електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис. Но вие сте за, така че пак остават 18 на 24, така че се отхвърля. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 123. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против. 125. Проверяваме електронно. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се много, с много малко гласове, но се приема. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 10 за, против, въздържали се, приема се 127 за, против, въздържали се, приема се компромис 9 за, против, въздържали се, приема се 100. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се 134 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Как мисля? Да, да проверим.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 против, въздържали се, приема се 149 за, против, въздържали се, отхвърля се 150. 149 проверяваме. Начало на гласуването. Е, closed. Край. Отхвърля се 28 на 13. 150 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 152 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 153 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 154 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 156 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се 100. Компромис 13, за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се 164 за, против, въздържали се, отхвърля се 165 за, против, въздържали се, приема се 166 за, против, въздържали се, приема се 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се. Е, отхвърлено беше. Не, не пада. искахте да въведете промяна. 175 за, против, въздържали се, приема се 176 за, против, проверяваме за 176, начало на гласуването, край на гласуването и се отхвърля 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179, извинявайте, 178, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15, каза председателката за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100, 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 100, е, компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 225 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 231 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 25 отпада, нали? Не, 25 го гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 226. Сега, всъщност 26 за, против, 20 въздържали се, приема се. И сега преминаваме към мисля, че стигаме до 236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 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека проверим електронно. 256. Проверяваме начално гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 257 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 258 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, от... приема се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, приема се. 263 63 за против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Измени 30 и 267, които са идентични. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се 271, за, против, въздържали се, отхвърля се 272 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против против, въздържали се, приема се. 278 извинения за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 за, против. 281, извинявайте, отхвърля се, 282 за, против, въздържали се, отхвърля се, 283 за, против, въздържали се, отхвърля се, 284 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, Приема се. Какъв дълъг компромис. so... И така стигнахме до тук, до този компромис. И сега преминаваме към преамбюла. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Какво става? Кое е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 Това беше 66. А сега 67 за, против, въздържали се, отхвърля се 68 за, против, въздържали се, приема се компромис 33 за, против, въздържали се, приема се компромис 35 за, против, въздържали се, приема се 77, 76 изменение, отхвърля се. А сега окончателно гласуване, електронно начално гласуването. Край на гласуването 36 към 1 и 6 въздържали се. Поздравление, не беше лесно. So,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 който се включва. Обсъдено е да се предложи план за действие, а не а не формулировката, която се включва тук. Така ме информираха и така предлагам този текст вместо обща перспектива а, план за действие. Значи няма никой, който възразява, значи гласуваме. С устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, проверяваме 52, начало на гласуването.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 Извинете, изменение 65 приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали. А, проверяваме. 68 начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 69 за, против, въздърж... Пак проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 24 на 19. Измени 70 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, Против. 72 проверяваме. Край на гласуването. 25 на 20 приема се. Компромис 10 за, против въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против въздържали се, приема се. 81 за, против въздържали се, приема се. Отхвърля се 82 за. Против. Въздърж... М- проверяваме с електронно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 28 на 16. Преминаваме към Следващата част. Първо изменение за против приема се. Две за против въздържали се приема се. Три. Извинете, 4. За против въздържали се приема се. Преминаваме към превюа. Компромис 12. Кой е за? Против въздържали се приема се. Компромис 13 за. Против въздържали се приема се. Изменение 11 за. Кой е против? Въздържали се? Мисля, че се приема. Мисля, че се приема, да. Никой не иска да провери. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Извинение 20 за, против, въздържали се, приема се. И преминаваме към Комисията по външни работи. Част първа от 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Част втора от 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Част 1 от 2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 15-то, извинявайте, компромис. За, против, не зная. Проверяваме 15-то с електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. 23 на 20. Приема се 16 за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 69 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против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 Така, край на гласуването. 39 за. Поздравления! Now we, we go to Phyllis. Продължаваме с доклада на госпожа Филис Хисменова за малки и средни предприятия. Започваме с първи компромис. Моля, кой е за? Чакам. Констанца. Приема се. Първи компромис се приема. Продължаваме с пето изменение, да? За, против, въздържали се, приема се 6 за, против, въздържали се, приема се 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Трети за, против, въздържали се, приема се. Четвърти за,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 с измененията. Има ли някой против изменението? Не. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37. За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 въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим 44-то, моля, за събуждане, на електронно гласуване. Е, Край на гласуването приема се с голямо множество. 45 за, против, въздържали се. Не знаем. Проверяваме. 45 Не си вдигате ръцете, моля ви. Режим на гласуване. Край на гласуването. 25 на 16. Приема се. И сега електронно гласуване върху целия документ с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изглежда не всички гласуват. Странно. 39 огромно множество. Поздравления! We, we point... Uh, Продължаваме с 14-та точка. Янс Гайер, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Констанца, готова ли сте? 38 за, против, въздържали се, приема се. 8 пада. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 9. 51 и 52 са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение към четвърти член, втора алинея. Моля, който е за, за, против, въздържали се, приема се. 13, 59, 60, идентични. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 16, 68, 69 идентични за, против, въздържали се, приема се. 17, 70, 71 идентични за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се. Извинете, против ли сте? А не, закъсняхте за. Добре, значи се приема. 75. От време на време трябва и шефовете да критикувам. Значи сега разделно гласуване 75. Първа час. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. За съжаление, втора час. За. Против. Въздържали се. Приема се. О 17 и 74 идентично за, против въздържали се, приема се, 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19, 77, 78 идентични за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 8-4 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение към 9 член за, против, въздържали се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение към 12 член, трета линия за, против, въздържали се, приема се. 89 то за, против, трябва да проверим, извинете, 89 то режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 22 за, против въздържали се. Приема се. 90 за, против, проверяваме 90-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 с 27 гласа на 17. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 23 с устно изменение за, 23 93-то са идентични, за, против и въздържали се, приема се. 24-то за, против. Проверяваме 24-то. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно, 25, 26 идентични. За, против, въздържали се, приема се. 2, 28, 29 идентични. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се, приема се. Компромис четвърто. За, против, въздържали се, приема се. 35, 36 и 4 идентични. За, против, въздържали се, приема се. 5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 Това беше 6. Сега 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против. Мисля, че се отхвърля, но ще проверим. Девето, не съм сигурна. Моля да ми извините. Гласувайте, ако обичате. Електронно гласуване. Не всички гласуваха преди това. Отхвърля се. 26 против, 19 за, 10 за, против, въздържали се, отхвърля се, 11 за, против, въздържали се, приема се, 13 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, 14 за, против, не зная. Всички казват, че се отхвърля. 16. А, да провериме. Добре, добре. Проверяваме 14-то изменение. без това не се случва често да проверяваме. Моля да ми извините, аз самата не гласувах. Отхвърля се. 26 против. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за,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 41 за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Колеги, оказва се, че сме приключили по-рано с гласуването от предвиденото. Следващата точка трябваше да започне в 11.30. Мисля, че можем да започнем сега с тази точка. Отново общо приложимите разпоредби. Кой не е тук? А, комисията. Има някой от комисията, но ни... колегата не е тук. Uh, Колеги, всичко е в ръцете на докладчиците. Ламбер, какво правим? Продължаваме или отлагаме дебата. We listen, uh, dear colleagues. Is everybody on the same? Колеги, готови ли сте сега да започнем дискусията, така както предлагат и докладчиците, или да отложим дебата с половин час? Can I make the list of speakers? Добре, тогава да направя а, списъка с ораторите. Моля, дайте ми заявките си. Защото ако отложим, пък никой не желая да вземе думата в последствие, ще бъде жалко. Ламбер, Ламбер, Констанца, ще започна дискусията сега. Те са готови. Господин Люхан предлага да отложим дискусията с половин час вашата политическа група. Трябва да гласувате? Трябва да гласуваме ли докладчика? Благодаря ви. Тъй като много от депутатите и членове на комисията са тук, можем да започнем да дискутираме, защото много колеги не успяха да се изкажат. Много важно е да изслушаме становището по всички изменения. Затова си мисля, че имаме добра възможност за това сега. Нека да правим онова, което сме запланували. Ако няма коментари, добре. В всеки случай, според мен, можем да продължим. Председателката. И слушах докладчиците, значи можем да продължим с дискусиите, можем да започнем с коментарите по вчерашната дискусия. Ян искаше думата от вчера. Ще използвам а, тази възможност и господин Ламберт може да коментира и а, моят коментар. И така, Яна Обрех, първия оратор, казва председателката. Моля и асистентите заемат местата си, защото започнахме точка 16 от дневният ред. Яна Обрехт е първи оратор. Вчера още започнахме да обсъждаме изменението на общия регламент. И е много важно, че тук имаме взаимосвързаност на няколко регламента. Смятам, че трябва да сме особено внимателни тъй като някои от решенията, до които ще стигнем, ще бъдат последвани съответно от решения за следващите регламенти. Много е важно ние като комисия да имаме интегриран общ подход към тези регламенти. По-точно, знаем добре, че има елементи в общия регламент, които ще имат а, пряко следствие за а, фонд за регионално развитие, за социалния фонд, териториалното сътрудничество. На първо място целият този дебат а, за това допълнително гарантиране между фонда за регионално развитие. Това е първият елемент, който трябва да е в, общия, в общите общо приложимите разпоредби. Също имаме фиксирани суми за тези два фонда, а, или пропорции, или по още, още по-гъвкава система. Тук трябва да сме много внимателни. Следващия момент е с тематичните цели. Това са известните 11 тематични цели. Това е рамката за следващия регламент. Затова това трябва да обсъдим тематичните цели, а в следващия регламент ще имаме ограниченията. Много е важно как третираме тези тематични цели. Струва ми се, че докладчиците спазват ясна линия в това отношение. Третият елемент е така известният и труден проблем за механизма за свързване на Европа. Вчера започнахме да го обсъждаме. Имаме специален документ по него, но аз предложих няколко изменения за общия регламент, като предложих да се заличи а, механизма за свързане на Европа по причините, които разясних вчера, но, както каза директорът вчера, те ще бъдат свързани политики, макар да не представлява това политика по сближаване само по себе си механизма. И моето предложение беше а, дори подкрепено от министрите, среща на министрите в Букурещ, които решиха да го а, променят от едно Б към едно А като бюджетна позиция от кохезионната политика в а, транспорт, изследвания, развитие и така нататък. Това е, което исках да а, дам като разяснение на моите изменения. Друг момент, също много важен при общоприложимите разпоредби, е системата за осъществяване. Програмирането. Много важен е проблема за общата стратегическа рамка, ключовите дейности. В момента сме изправени пред а, ситуация, в която се питаме какъв документ ще имаме, това е важно за измененията и бих искал да помоля докладчиците да отговорят каква е тяхната позиция спрямо измененията за партньорските договори. Защото структурата на партньорските договори и промените на партньорските договори са в регламента. Какви са им реакциите след като видяха измененията им? И разбира се, като следствие от изменението имаме финансовите инструменти. И тук сме особено трудна ситуация, защото не знаем какво се очаква. И така, известното съфинансиране и известните 85, е а не 75, надявам се, процента. Надявам се наистина докладчиците също споделят тази позиция. В обобщение, Не трябва да се ограничаваме в обсъждането на общо приложимите разпоредби, защото това е основата за всички регламенти. И веднъж заложили нещо тук, трябва да истина да следваме линията, която сме очертали с компромисите. Ето защо смятам, че вашата реакция е днес изключително важна. Каква ще е линията на действие не мога да си представя а, в някои отношения дали ще поемете по един или друг път и трябва да е съпосочна системата. Благодаря, госпожа Мацони има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам само да подчертая с изказването си следното. Голяма част от представените изменения не засягат факта, че подходът може да бъде споделен. Всъщност това беше казано на досегашните заседания. Аз проверих собствените си изменения и установявам, че по-голямата част от тези изменения вече фигурират в предложенията на самите докладчици предложения за изменение на текста на комисията. Така че точно това искам да подчертая с голяма радост, че ясно е, че има хармония и наистина ще можем да се справим с, с този сложен текст. Можем да си мислим, че голяма част от измененията наистина променят съществено нещата, но не е така. Предишните месеци Докладчиците се споразумяха около факта, че няма да се съгласим с предложението на комисията за макроекономически условия и тяхното въвеждане в програмирането и особено при разпределението на структурните фондове. Сега, за преразглеждането на предложението на комисията във връзка с резервата за резултати и за ефективност. Мисля, че има противоречие между целта, която е да се насърчи по този начин подобряване на програмирането и от друга страна политическата цел. Тези две цели се появяват много противоречиво в предложението на комисията. И това по известен начин подкопава общата цел на регламента. И за това също бях внесла изменения, но тези изменения вече са възприяти от докладчиците. Сега, ако говорим за по-важната роля за местните равнище при определенето на програмите, т.е. в рамките на партньорските договорености. Този въпрос ми се струва важен и ми се струва, че комисията може наистина да поработи по този въпрос и да даде своя принес. Надявам се, че в рамките на други политики, които се предлагат от комисията, например за управлението на, много, на различни равнища, могат да се включат и въпросите свързани с тези партньорски договорености. И тук съм съгласна с общите линии, които ни бяха представени от докладчиците, а именно, че общата стратегическа рамка не може да се управлява с делегирани актове. Във всички случаи трябва да разполагаме за остатъчната тежест на един истински законодателен акт. И мисля, че това предложение също е подкрепено от останалите колеги. Сега искам да споделя още два важни момента за мен. Един чувствителен момент първо, и то особено в времето, в което живеем, мога да разбера, че се разсейваме понякога, но постоянно да повтаряме едни и същи грешки – ми се струва наистина неправилно. Липсата на културните аспекти в това предложение ще подчертае констатацията, че много държави членки вървят по погрешния път ако се занимават с култура. Нашите държави, нашите 27 държави членки, би трябвало да наблегнат на този въпрос. Културата трябва да стане стратегическа тема и да бъде включена. Втория момент. Измененията свързани с градското устройство. Измененията, които въвеждам, са свързани с много от нашите дискусии през последните месеци. Обобщила съм в тези изменения всичко онова, което нашата комисия, а и пленарните заседания са възприели в областта на градското устройство. Радвам се, че успях да констатирам, че има наистина сближаване на гледищата и на докладчиците, и на много голяма част от колегите в комисията. В заключение, Надявам се, че това важно предложение в областта на политиката за сближаване от страна на комисията – наистина ще отрази нашите искания. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Първо искам да подчертая, че положения труд от страна на докладчиците е много сериозен Ние сме внесли различни изменения. Някои от тях искат малко повече гъвкавост във връзка с тематичните цели, защото именно регионите знаят от какво имат нужда най-добре. Така че повече гъвкавост, включително и заставките. Много е важно две трети от е, мрежите за сигурност да бъдат е, съхранени и освен това 25% подобрение също е важен процент, защото на някои региони им е трудно. Трябва да се подготви терена за приоритетите. И то по много по-простен начин. Трябва да се започне с по-просто разпределение на кредитите, за да се стигне до тези 5%. Освен това, искаме да отчетем някои държави и членки, които са наистина в много сложен контекст на криза и всичко това да бъде отразено в регламента. Годините, на които ще се основем, референтните години, трябва да отразяват точната ситуация на държавите членки, защото ако вземем една и съща година за всички, това няма да се получи. Например, 2008 няма да отрази кризата в Испания. Освен това трябват показатели, свързани с населението, показатели, свързани с безработицата. Така че трябва да разработим по-задълбочено този въпрос за показателите и да отчетем положението и на островните държави и на по-отдалечените региони. Благодаря. Някой друг иска ли думата на този етап? Ако не, ще изчакаме докладчиците, които сигурно ще искат да отговорят на направените коментари вчера и днес. Er Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че вследствие на чутото аз съм доста объркан общо взето както от резултатите в футбола. Но нека да бъдем малко по-сериозни. Има наистина бележки от страна на докладчиците в Сянка, които ни уверяват, че ние можем наистина да не отстъпваме от е, общата линия, която сме очертали. Особено когато става въпрос за общата стратегическа рамка – мисля, че от страна на зелените бяха изказани известни съмнения, но искам да кажа, че всичко това е едно цяло и трябва да се разглежда като едно цяло. И ние винаги сме казвали, че не може това да се остави на делегираните актове и да оставим всичко това на комисията. Мисля, че не става ясно точно какво нашата комисия подкрепя в случая – ние сме вече на последващ е, етап. Не можем да се връщаме назад. Както чухме, между другото, вчера, въпросът сега е къде може този инструмент да бъде подобрен, за да може да се постигне малко по-висока степен на гъвкавост чрез делегирани актове на комисията. Така или иначе, мисля, че ще трябва да не отстъпваме от нашата позиция, трябва да я защитим и това означава, че трябва да упражним влиянието си достатъчно силно и справедливо. Не можем да изчакваме какво ще се случи, какво ще ни предложат. Най-общо казано, гъвкавостта наистина е много важен елемент, но Тематичните цели и фокусирането върху това е ключов елемент и това е, е новостта в случая за една модерна политика на местно равнище. Ние знаем много добре, че на практика тази регионална политика се фокусира именно в тематичната концентрация. Ние тук няма да променим позицията си. И бих казал на Ян Олбрехт, че не защото разполагате с по-широка гама от възможности, ще загубите тематичната концентрация. Най-важното в случая е наистина да адаптираме регламентите. Съществуват вече и частични доклади за различните фондове, например за социалния фонд. И точно там става точно ясно какви са границите между фондовете. В никакъв случай не искаме да се отказваме от тематичната концентрация, но искаме просто по-широки възможности за избор, евентуално изборът да бъде обогатен. Искаме да се включи и културното наследство. Това не означава, че трябва да говорим само за някаква елитна култура. Не, не това ще е референцията. Не, ние говорим за засилването на економиката, засилване на устойчивостта на културата. Ето тази комбинация – е напълно уместна в регионалната политика. Освен това имаме и по-специални желания, например в е, туристическия отрасъл. Много е важно това, което се случи в е, Уинкелберг, в Северна Ренания и Вестфалия. Това, което се случва в този регион е много интересно, защото там се приспособяват наистина всички технологии. Още преди 6-7 години са започнали с присобяване на информационните и комуникационни технологии към туризма, към спорта, например, към колоезденото, към здравеопазването. И там наистина се е засилил туризма. Така че това е един отличен пример за засилването на економиката и за създаване на растеж и за излизане от криза. Сега, оттам нататък как да се направи това е друг въпрос. Това е вече въпроси на подробности. Трябва да видим какво ще направим в общия регламент и какво ще включим в специфичните регламенти. Механизма за свързване на Европа. Това е истински препани камък – всеки път, като го обсъждаме. Вярно е, че може да бъде разбран този механизъм с, като някаква прекалено далечна мярка. Не знам дали вие успявате да живеете с студена вода и любов, но аз бих искал да разбера какво конкретно означава този механизъм. Точно къде ще отидат парите. Дали наистина тези пари ще се отнемат от политиката за сближаване? Ние като докладчици казваме ясно, че не искаме да се фокусираме върху централизираното управление на този бюджет за тези държави, които се възползват от политиката на сближаване. Ние искаме също да допринесем за изпълнението на тази политика. И така, разсъждавам на глаз в случая и мисля, че ще трябва да спра до тук. Поглеждам към госпожа Клемансо. Наистина има много работа в следващите периоди. Не знам вие какво мислите. Ja, wenn es sein muss, auch 24 Stunden. Благодаря, Ламберт. Констанция? Аз няма какво да добавя. Може би един кратък коментар на това, което каза Ян. Да, вярно е, че трябва да се уверим, че измененията ще бъдат добре приспособени, като отчетем наистина съдържанието на регламента. Но мисля, че доста сме поработили вече успоредно. Доста неща наистина вече са адаптирани. Трябва да внимаваме точно какво искаме да избегнем и какво не, мисля, че общия регламент вече обхваща доста ясно нещата и няма кой знае какъв риск вече от големи грешки. Мисля, че остават само да се уредат някои чисто технически аспекти. Сега не знам как ще реагира комисията по заетостта. Надявам се, че няма да има сериозни проблеми на равнище комисия по заетостта. Ще видим. Какво искам да кажа? Всъщност аз съм го подчертавала вече, и включително и вчера. Съвсем вярно е това, че много голяма част от измененията са в една посока – и по посоката на мнението на докладчиците. Вярно е, че трябва да намерим компромиси, за да можем да отчетем някои аспекти, да задълбочим някои други, да подобрим трети. Но това, което не е наред според нас е, че е, някои искат да се използва общия регламент, за да се създадат нови фондове или нов фонд. Тук нямаме правно основание. Това наистина е отвъд рамката на а, такъв регламент. Тоест, общо приложимите разпоредби не са за това. Ние сме готови да отчетем макроекономическата стратегия, която може да се засили наистина, но няма да създаваме нов фонд за макроекономическата регионална стратегия. Това е отвъд нашите желания. Няма да искаме също допълнителен бюджет отвъд това, което се иска от доклада Гарига на Европейския парламент. Всичко това не може да се включи в този общ регламент. И това трябва да се каже абсолютно категорично. По измененията. Някои изменения засягат координацията в областта на опазването на околната среда. Това са изменения по третата част на текста, третата част на регламента, това не има е мястото. Трябва да направим приложение, свързано с е, темата околна среда. Трябва да видим как наистина всичко това да се включи в едно приложение. Мисля, че долу-горе се очертава съгласие помежду ни. Още повече, че става въпрос за 2026 изменения. Остава впечатление от този огромен брой, че ние не сме съгласни, но аз мисля, че ще постигнем съгласие и ще можем да постигнем съгласие по време на гласуването. Мисля, че ще си изработим достатъчно силна позиция спрямо съвета. Благодаря. Till... Друг желая ли думата? Очаквам господин Мартин, Николас Мартин да се появи в залата. Още го няма. Малко сме изправени в... пред една трудна обстановка. От комисията ми казва, че до 5 минути той ще дойде в залата. Сега, е, както разбирам, ще работим с вас по компромисите и би трябвало да отчитаме всяк, всеки детайл и коментар – Докладчиците ще обмислят политиката в бъдеще през последната година, даже по-дълго време в работна група сме дискутирали темата във всички политически групи и всички депутати бяха изключително активни. Ясна е общата политика на развитие. Когато стане въпрос за компромиси, обаче трябва да поддържаме тази политика за развитие. Може би не винаги ще бъде лесно да вървим в тази посока, но наистина радвам се, че мога да чуя вашата реакция, защото, както си спомням, предишните ни дискусии по отношение стратегическата рамка в работни групи, Дискутирахме тогава въпросите, свързани с приложенията за общите разпоредби, след това да имаме и отделен дел за делегираните актове. Общо взето имаме яснота на къде вървим в дебата. Но ако видим, например, общата стратегическа рамка, там вероятно ще сме в състояние да стигнем до някакво компромисно решение за гласуване през юли, защото в крайна сметка нямаме големи разногласия. Искаме да има по-гъвкав подход, който да подлежи на корекция, на промяна, за да можем да подпомогнем регионите и държавите членки да се справят с сложността на тази политика. Представям си, че тези хиляди изменения трудно ще бъдат обработени, за да се постигнат е, компромисните предложения. И така много важно ще бъде да се избере една системна, последователна политическа линия. Така че сега колегите, които желаят да говорят с господин Николас Мартин от ам, комисията, моля останете. Останалите можете да си тръгнете. Сега заседанието ще прекъснем и продъл... ще продължим в 3 часа след обяд. Не можем да продължим с дневния ред от след обяд, защото не сме оповестили тази промяна. И така, тези, които желаят да говорят с господин Николас Мартин, моля останете. Останалите сте свободни да напуснете залата. Благодаря и тогава няма да има нужда от превод, така че закривам заседанието.